machen und zusätzlich hier erscheinen werden. Ich freue mich, äh, dass äh, John Asselborn. Е, е, колеги, е, за мен е удоволствие да приема господин Жан Аселборн, министър на външните работи и европейските въпроси на Люксембург. Той представлява Люксембургското председателство и днес ще говори за разширяването. Искам да ви кажа, че той посети Киев е, и в Москва. Може би е, ще бъде добре да се спрем и на други теми, не само е, темата, която е предвидена под дневен ред доста, доста събития имаше в външната политика през последните дни. Споразумението за Либия, Македония трябва да се съблюдава процедурата до изборите, но най-важната тема си остава въпроса с Иран. Тоест, новините не са само лоши. трябва да преценим дали гръцкия въпрос е добра или лоша новина. Всеки има право да вземе отношение. Господин Аселборн трябва да си тръгне в 16 часа и 5 минути. Той ще замине за в командировка и за това ще се постарая да спазим предвидения график. предварително изказвам задоволството си от това, че имаме възможност да разговаряме днес. Че за мен ще бъде удоволствие да работим по време на цялото люксембургско председателство или като представител на председателството или като представител на върховния представител. Благодаря, господин председател. Ще е, говоря първо на немски, за да отговоря на въпросите, които ми зададе за Москва, е, за Киев, е, Тбилиси. Е, знаем, че срещата на държавните глави в Рига доведе до известни резултати по източното партньорство на Европейския съюз. Е, Abkommen, dass das ja in drei Länder äh, umgesetzt wird има споразумение, което се прилага в три страни, в Молдова, в Грузия и в Украина, разбира се, заедно с е, Европейската комисия полагаме усилия за това тези три страни да бъдат представени на заседание, което ще бъде организирано от нашето председателство, за да преценим в каква степен се прилага постигнатото споразумение. Искам накратко е, да отговоря на въпроса за Москва, Киев и Тбилиси и събитията в Украина. Разбира се, че те са много важни. С една дума мога да обобщя моето усещане. Е, смятам, че тълкуването на споразумението от Минск е съвсем различно по съвсем различен начин е, се гледа на него в Москва в сравнение с е, европейските страни и разбира се в Украина. В Москва параграф 2, 3, 17 и 18 и 23 се разглеждат в подробности но е, в споразумението от Минск ние настоявахме да се е, даде приоритет на спирането на огъня. И, е, и вече възоснова на спирането на огъня да се търсят допълнителни политически резултати. Аз е, е, мисля, че за момента това не е възгледа на Москва. На второ място, президента Порошенко. Когато сте в Киев, е, чувате хубави новини, хубави неща. А, а, примерно, а, проекто, а, проекто закон във връзка с енергетиката. Освен това, изменения в Конституцията, които трябва да се приемат в началото на юли, за териториална автономия и самоуправление. Те би трябвало да се приемат на първо четене. Има и големи надежди за това, че е, избирателният закон също трябва да претърпи изменения през есента. Е, това са е, две положителни възможности, които ние трябва да подкрепяме. Първото, което ми направи най-силно впечатление в Киев е, че при всичките ми разговори там се говори за борбата срещу корупцията. Е, корупцията е широко разпространена в Украина. Президента Порошенко каза какво може да се направи. Разбира се, и ръководителя на мисията на Европейския съюз също е, и външната служба, нейния представител е, казаха, че трябва просто да бъдат разрушени монополите, е, за да се отнеме властта на олигарсите. Освен това, системата на полицията и съдебната система трябва да поставят под контрол корупцията. Политическата воля е на лице. Е, необходима е допълнителна мотивация. Економическата и социалната перспектива трябва да бъде възстановена. За момента обаче това е много трудно. Не бива да забравяме, че това е страна, изправена пред война, е, че положението е дестабилизирано, никой не знае как ще изглежда бъдещето. Ето защо е много важно поне е, е, групата от Минск да продължи да работи, за да се упражнява натиск, въпреки всичко, до промяна на мисленето в, е, в Москва. В Европейския съюз ние трябва да постигнем съгласие по този въпрос. Нашето председателство ще работи в тази посока на е, санкциите е, трябва, продължават до януари 2016 година. Едва ли ще има някаква промяна, освен ако е, няма коренна промяна в мисленето във връзка с поразумението от Минск. Това са впечатленията, които искам да споделя пред Европейския парламент с оглед на бъдеща дискусия. В Тбилиси, въпреки всичко, бях положително изненадан, когато видях а, а, значението, което се отдава на прилагането на споразумението за асоцииране. Много е важно то да получи подкрепата и на Киев, а, говорихме и е, за Южна Осетия. И а, е, отново а, е, виждаме а, е, една а, тъжна картина, която сме гледали и в Европа преди години. Това са телени ограждения, граница, която преминава през села, която разделя хората. И мисля, че ние като Европейски съюз съвсем естествено не бива да забравяме този конфликт. Сега преминавам на френски. Е, е, това Ще, ще се спра на три страни Черна гора, Сърбия и Турция. Кандидати, е, с които преговорите официално са започнали и е, които са в компетенциите на е, сменящите се председателства на Европейския съюз. Е, искам да кажа, че страните кандидати са поканени на 7 неофициални срещи по време на нашето председателство. Ще направим допълнително усилие спрямо направеното в близкото минало. По този начин е, кандидатите ще очертаят по-добре съдържанието, обхвата на дискусиите в съвета. Става въпрос за е, съвета правосъдие и вътрешни работи 9 10 юли, околна среда 22-23, министра на външните работи 23-24 юли, е, после през септември и после политиката по кохезия през ноември и накрая генералните директори от Европейски съюз с Турция и с Черна гора, с която започнахме глави по преговорите, са поканени на заседанието ЕПСКО е, утре други ден в Люксембург. Е, срещата по правосъди и вътрешни работи ще се проведе на 7 е, и 8 декември 2015 година. През второто полугодие на 2015 година ще има и други срещи с представители на Черна гора, е, като, например, в в ООН през декември, после среща в Белград декември, конференцията КОП в Париж, после през декември ще има среща в Найроби. Това е повод да се срещнем, да координираме позициите си, и да сближим възгледите си на международната сцена. Люксембург не е забравил своето обещание. Може би не трябваше да тръгвам с това изречение, но на среща на държавните глави в Солун 2003 година ние казахме, че бъдещето на Балканите е в сърцевината на Европейския съюз. Тоест, кандидатите и Европейския съюз трябва усърдно да работят и повече от всякога кандидатите трябва да постигнат сериозен успех по европейския път, който са избрали, за да бъдат готови, когато настъпи момента. Преценявайки всеки кандидат според заслугите му, процеса на, приспособява... на присъединяване ще насърчава реформи в дух на благоденствие и стабилност на нашия континент. Люксембургското председателство ще направи всичко по силите си, за да напредва този процес, като винаги ще привличаме 28-те държави членки. Комисията ще представи 14 октомври своя годишен пакет за разширение. Той ще бъде променен документ, който ще се чете по-лесно, по-прозрачен. Ще се постави ударението на економическо управление, реформи на публичната администрация и правова държава. Председателството подкрепя тази нова методология, която трябва да се усъвършенства през следващите години въз основа на пакета разширение, който беше изготвен в съвета на годишния пакет по разширението и е, който е, беше представен на съвета общи въпроси на 15 декември. Искаме тези връзки е, да, стигнат до успешен край, да укрепнат. Председателството ще направи всичко необходимо, за да участва в е, смесените парламентарни комитети с е, Сърбия на 7 8 октомври, Турция 25 и 26 и Черна гора също на 25 и 26 ноември. Сега страна по страна за Черна гора. Спазването на основните права и на правовата държава е в сърцевината на европейския проект. Люксембург подкрепя новия подход по главата за съдебната власт и основните права, глава 23 и е, въпросите за правосъдието, свободата и сигурността, за които за първ път се говори заедно с Черна гора на, а, ние, а, е, подкр... ние подкрепяме успехите постигнати в Подгорица и с Европейската комисия ще обсъдим отново тези въпроси е, през октомври. Искаме процесите да се утвърдят, в по-голяма степен да се прилагат плановете за действие. Люксембург е доволен от откриването на нови 4 глави по време на латвийското председателство, така че вече 20 глави са отворени по преговори. Надявам се допълнителните глави да бъдат открити до края на 2015 година. Ние сме готови да улесним дискусията в съвета, като спазваме принципа на единодушието. Това, разбира се, ще зависи от успеха, постигнат от Черна гора, особено в ключовата област за правовата държава. Е, възползвам се от случая, за да изразя е, удовлетворението от това, че Черна гора 100% е, е отговорило на позицията 5. Е, ОВППС. Е, ние сме убедени, че това ще се отрази благо, че за демократичния процес в Сърбия ще бъде полезно да се отворят две глави по правовата държава, въпросите на правосъдие, свобода и вътрешни работи. Ние ще продължим да е, е, водим диалог с Прищина и се надяваме, че е, ако има напредък, ще се отвори и глава 35. 35-та. Председателството се надява да бъдат е, отворени бързо и други глави или по време на нашето председателство, или на следващите председателства. Ние ще улесним дискусията в съвета, по тези въпроси, като спазваме принципа на единодушието, като глава 32 финансов контрол технически ще бъде готова сравнително скоро. Успеха на председателство на европейската политика не трябва да се измерва само е, с, с е, броя на отворените глави за преговори или на тези, които ще отворим Европейски съюз трябва да приеме, че 2015 година ще се увенчае с успехи, ако Сърбия в по-голяма степен се доближи до Европейския съюз, до неговите стандарти и критерии ако е, има, е, е, стига, разбира се, държавата Сърбия действително да се възползва от това сближение. Но трябва да продължи сътрудничеството между Сърбия и Косово и регионалното сътрудничество на Балканите в духа на интересите на страните от региона. Съвета за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Сърбия е предвиден за края на годината е, и трябва да се е, очертае състоянието на нашите контакти. Датата не е избрана. На 7 юни имаше избори в Турция. Очакваме информация за новото турско правителство. До 45 дни трябва да получим тази информация. Прагматично трябва да работим по засилването на връзките между Европейския съюз и Турция и за да познаваме по-добре нашите важни партньори от регион, чиято сложност се засилва всеки измина ден, председателството реши е, да създаде 6-месечна мисия по групата за разширение и тя ще посети Турция през септември. Е, ние смятаме, че процеса на присъединяване е от ключово значение, за да се доближи Турция до европейските критерии и ценности. Набрана е известна инерция в процеса на присъединяване на Турция. Например, подновиха се заседанията на подкомитетите след пауза от 3 години е, и е, е, по глава 17 имаше известно разочарование. Това е глава за, полити... за економическата и валутна политика. Надяваме се през следващите месеци условията да са на лице, за да продължат преговорите по тази глава. Европейския съюз ще наблюдава реформите в Турция в областта на правовата държава, основните права и свободи ние трябва винаги да имаме предвид е, тези важни е, измерения. Люксембургското председателство е дълбоко удовлетворено от това, че на 15 май бяха подновени преговорите в Кипър. Не, има положителна инерция набрана и там между двете страни, но всички е, страни по процеса трябва да правят усилия, за да се намери трайно решение на проблема, и се надяваме това да даде нов сласък на процеса на присъединяване в полза на Европейския съюз и на Турция. Председателството ще наблюдава работата на комисията в диалога по преговорите за усъвременяване на визовия режим и е, на митническия съюз, но процеса сигурно ще продължи след като изтече срока на нашето председателство има многобройни възможности за да върви напред диалога между Европейския съюз, Сърбия, Турция и Черна гора и резултатите ще са толкова по-убедителни, колкото по-координирано работим. От месеци Люксембург е в близки контакти с Европейския парламент, за да подготви в най-голяма степен сътрудничеството ни през следващите месеци. Абсолютно необходимо е да има близко сътрудничество между съвета и парламента, за да може европейското послание да се отправя с един единствен глас – защото в чужбина няма съвет, комисията, Европейския парламент и държавите членки. В чужбина съществува само Европейски съюз и аз и моите сътрудници се радваме от това, че имаме близко, прагматично и плодотворно сътрудничество през следващите месеци. Благодаря, господин председател. Преди да приключа, искам да поздравя двама бивши колеги, господин Куган и господин Ваген и господин Хойл, които през нощта през нощта от 14 срещу 15 юли успяха да деблокират тази криза, да намерят някакъв изход в кризата с бивша Югославска република Македония. И мисля, че е, вследствие на свършената от вас работа, това правителство ще подаде оставка до края на годината. Министър-председателя също ще има преходно правителство, което ще подготви избори, е, които ще се проведат на 24 април до година. Това е много важно и за това поздравявам моите двама приятели за тази добре свършена работа. Dankeschön. Ausführungen hat sich jetzt gemeldet der Kollege Howitt. Благодаря. Господин Хауърд има първи думата. Уважаеми колеги, желади ви, е, искам да ви поздравя за вашия успех. Господин Хауит. Господин Вахен не е с нас, но това дали сме тук или не, не е съвсем ясно, защото преговорите продължиха до късно през нощта. И е, имаше някои по-лежерни елементи, но имаше и много сериозни елементи в тези преговори. Както господин министър току-що каза, ситуацията в Македония беше изключително трудна. и задачата беше изключително тежка да се установи доверие между тамошните партии, беше необходима активна дипломация и е, също така сме силно благодарни на комисар Хан трябва да се запише, че сме му благодарни, защото той ни покани като представители на парламента да участваме в тези преговори. И беше един пример за това как дипломацията на парламента заедно с тази на комисията води до резултати. И на много пъти изглеждаше сякаш нямаше да се увенча с успех тези преговори. Отнеха 4-5 дни, което е дълго време, но в крайна сметка постигнахме съгласие. Така че необходимо е, е да се продължи с международното внимание по тези въпроси и тук съм съгласна с господин Аселборн не може да се слагат тези кризи на страна. Трябва да се изпълнява споразумението и това ще наложи голямо международно внимание. Обсъдихме тези въпроси с нашите посланици в Скопие и се съгласихме да продължим да оказваме подкрепа заедно с съвета и Европейския съюз като цяло ще продължи да играе важна роля и ще продължим да си следим ситуацията на хората в тази страна отблизо, тъй като имаше терористично нападение, което според някои бе с етнически происход, но така или иначе 30 души загубиха живота си. И е, имаше много сериозни преговори, е, продължени над 24 е, часа. Също така имаше имаше дълго продължила престрелка, така че е, трябва да отправяме това послание. Господин Хан, когато говори с политическите партии в Скопие, подчерта, че трябва да убедим Гърция да се задейства, е, за да се придвижваме в процеса по присъединяване на тази страна. И въпреки, че не сме отговорни за някои от злощастните събития в тази страна, но ние имаме отговорност за това да създадем правилния климат за тази страна. И а, всяко следващо председателство в хода на годините работи в тази посока. Някои са по-били по-успешни, други по-малко, но така или иначе трябва да гарантираме, че действията на комисията наистина се прилагат и от съветата. Два въпроса имам други. Единия е за Турция. Сега сме в период след избори в Турция, в който има една по-гъвкава ситуация и е, смятам, че това дава по-големи възможности за ангажимент и дипломация от страна на Европейския съюз. Надявам се, че вие ще се възползвате от това. И също така е, имаме и кюрска партия, която вече е представена в парламента, така че етническите въпроси и конфликтите, които до сега бяха оставени на страна, сега ще заслужат внимание. И тук смятам, че също имаме много възможности. И накрая, една от причините, поради които говорим толкова много е, за Балканите в момента, е, че има изключително много опасения, свързани с конкуренция от изток е, много е, силни думи се чуха по тези въпроси, защото това е една област, която е част от перспективата за Европейския съюз и е, много от тези страни ще се присъединят към Европейския съюз. Само, че ще се сблъскаме с сериозни проблеми в едните 2-3 години, ако не сме взели сериозно предвид бъдещото присъединяване на тези страни към Европейския съюз. Не искам след 3 години да говорим тук за това, че те са се отдръпнали от Съюза и за това, че има сериозни дипломатически проблеми в тях. Ако положим действия сега, ще можем да избегнем тази ситуация в бъдеще. Благодаря. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Желая на министър Жан Аселборн добре е дошъл. За мен той е ясен пример за последователност, стабилност и надежност. Не го казвам само от учтивост. Познавам го лично и мога да кажа, че Европейския съюз а, има късмет, че е, Люксембург е председател в този момент, защото е, Люксембург има голям опит в дипломацията. От това се нуждаем в този момент. Но не го казвам това само за да ви направя комплимент. Това е една допълнителна отговорност и всички очакват много от вас в този момент. Надявам се, че вашето председателство ще допринесе много за напредъка, от който сериозно се нуждаем в тази ситуация. По отношение на Македония мога да кажа, че беше много трудно да се постигне споразумение и смятам, че това споразумение ще е още по-трудно да се приложи на практика. Затова е необходимо да следим с една голяма лупа как ще се изпълнява това споразумение. Извинявам се, че не чух встъпителните ви бележки, но смятам, че това, което казахте за Балканите е изключително важно и се радвам, че е, за вас е, този въпрос е приоритетен с оглед бъдещото разширяване на Съюза, за Черна гора и други страни. Разбира се, ако искате да откриете нещо отрицателно в този регион, ще го откриете. Ако искате да откриете нещо положително, също ще го намерите. Но така или иначе смятам, че този регион трябва да получи ясно послание от наша страна, че ние искаме да има разширяване и да ги вземем предвид при това разширяване, така че когато те изпълнят нашите е, критерии, то тогава трябва да получат съответното признание от наша страна. Не се и съмнявам, че вие ще изпълните ролята си и ви желая успех. Благодаря. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, добре е дошъл на заседанието на комисията и поздравления за вашето председателство. Искам да коментирам по разширяването. Вие казахте, че искахте да се преодолеят Отрицателните усещания, които започнаха в началото на това законодателство в през последните 4-5 години. И виждам, че вашите нагласи по този въпрос са подновени. И интересуваме, можете ли да кажете какво мислите по скорошните дипломатически действия от страна на Сърбия, които доведоха до, непри... но, до неуспеха на резолюцията на съвета за сигурност за а, Сребреница. Това е един юридически по характер проблем. Благодаря ви. Well, thank you very much. And uh, I'm... Благодаря. Радвам се, че е, Жан Аселборн е, ще е ръководител на министрите на вътрешните работи а, е, сега. И имам два въпроса. Единия е за а, катастрофата на малазийския самолет М H17. Все още продължават разследванията по този въпрос, но според първоначалните новини имаме представа кой може би е, е виновника за, та, за падането на този самолет. И може би резултатите от разследванията ще станат явни по време на вашето председателство. Та въпросът ми е, ако от разследването остане ясно конкретно кой е виновен за тази трагедия, то тогава, според вас, какви стъпки трябва да предприеме Европейския съюз и държавите членки на съюза в реакция на това? Втория ми въпрос в вашата програма за председателството на Люксембург споменахте, че искате да засилите присъствието на Европейския съюз на световната сцена и във връзка с това мрежата от представителства на Европейския съюз по света е важна. Тук какви промени предвиждате? Разбира се, още стои на дневен ред за консулските асистенти е, в случай на сериозни катастрофи. Тук има ли промени тази консулска функция ще бъде ли добавена към представителството на Европейския съюз по света? Благодаря. Благодаря. Господин Аселборн, аз също ви желая успехи за вашето председателство и за задачите, с които ще трябва да се справите. Благодаря ви за работната ви програма, която представихте. Ако позволите, искам да се върна в, за, до началото на вашето изказване, когато говорихте за Украина. Неодавна бяхме в Украина и очевидно имаше редица проблеми, реформа на съдебната система, корупция, конституционална реформа, тези теми бяха споменати многократно. И няколко пъти ни казаха, да, ще се справим с тези въпроси, но това отнема много време, много е трудно, а вече няколко години минаха от тогава. И във връзка с това искам да повдигна един друг въпрос, който е, е който е свързан с дълга на Украина. Какво се прави по този въпрос по отношение на украинския дълг? Вие споменахте някои проблеми, например корупцията, какво предвиждате да се направи тук и тук в светлината на новите събития, свързани с Гърция и държавите членки. Та, по отношение на Украина, смятате ли, че се прилагат различни стандарти за тази страна? Благодаря. Thank you, Chair, and uh, thank you, uh, Mr. Minister. I'm, I'm here. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Извинявам се, че влязох по-късно, но имах заседание на триалога, първо заседание на триалога и не искам да го пропусна. Имам два въпроса, тъй като вчера говорихме, така че те няма да се изненади. Едни, единия. Какви са плановете на Люксембургското председателство по отношение на Косово и напредъка му? Има въпрос за споразумение за стабилизиране и асоцииране има ли възможност да се постигне напредък по този въпрос, да бъде завършено то до края на председателството ви? И е, също така е, по отношение на Косово въпроса с ЮЛЕКС, е, какво може да се направи тук, за да се разреши този въпрос. И накрая изглежда е възможно да се започнат преговори за Кипър. Смятате ли, че това ще даде нова възможност за дипломацията и смятате ли, че Европейския съюз може да изиграе важна роля в тях? Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук, е, за да дискутираме заедно. Имам няколко въпроса към вас. Споменахте Украина и ме интересува какво смятате за назначаването на господин Сакашвили за гуверньор на Централната банка ли беше? Управител на е, Централната банка. Това за вас един положителен аспект ли е? Друго, като говорим за преговори по, присъедин... по разширяването, интересуваме повече информация относно Босна. също така е, протестите, свързани с е, отбелязването е, на Сребреница, които неодавна се случиха и ме интересуват какво е новото в отношенията между Босния и Сърб... Сърбия. Има и рискове тук и по-общо ме интересува какви са вашите прогнози за това 6 месеци по време на този мандат. Защото си спомням, че в началото на мандата господин Юнкер каза съвсем ясно, че е, ще се направи много в посока преговори, но по време на този мандат няма да има разширявания. Можете ли да потвърдите тази позиция на господин Юнкер или можете да дадете някои на примери? Вие споменахте току-що Черна гора, е, която може да ни помогне да постигнем напредък в процеса за разширяването преди края на разширяването. Това възможно ли е? По отношение на господин Сакашвили, мисля, че може да се смятате за късметли, защото избора беше между Одеса или Венеция. Господин Стариджиус. <laughs> Thank you, Chair. I'm happy Vilnius was not mentioned among the candidate cities for Mr. Saakashvili. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Вилнюс не беше споменат като е, вариант за губернатор на Одеса или Венеция. Разбира се, няма да ви казваме как да проведете председателството, доколкото разбирам, то е, не е първо за вас. Знам, че имате голям опит в тази област. Желаем ви успехи. и сме сигурни, че имате много мъдра визия и стратегия. Първият ми коментар е в а, а, реакция на преговорите по трансатлантическото партньорство за инвестиции. Те тип много групи участват в преговорите и работят за тяхното бързо приключване. Но в тази насока ме интересува. Как смятате да засилите трансатлантическите връзки, по-специално между Европейския съюз и Съединените Американски щати, защото сме в решаващ момент в момента и смятам, че трябва да видим какви са възможностите да засилим връзките между тези много важни западни съюзници. Второ, представихте стратегия с която да се справяте с недоброжелателната пропаганда или разпространение на информация. Трябва тук да се вземат предвид на първо място административните капацитети, но и да се вземе предвид и политическото тълкуване на този въпрос. Одобрения документ обаче е основно съсредоточен върху източното партньорство. Доколкото разбирам, Пропагандата е основен инструмент за водене на външна политика, който се използва от Руската федерация е, по отношение на западните общества. пропагандата е много, е много важна тук и смятам, че трябва да обърнем сериозно внимание не само на страните от източното партньорство, но и на нас самите, защото ние сме невидимите жертви от тази пропаганда, която в момента тече по все повече канали. Интересуват ме какви са вашите коментари по възможностите за разширяване на сътрудничество е, за това и какви действия, какви инициативи могат да бъдат предприеми. Благодаря ви. Donc, euh, merci pour le président. Donc, je, je vais commencer par. Euh, Благодаря ви. Ще започна от последните въпроси, които им бяха зададени. Ще трябва да се спасам само на няколко от въпроси, които се дадоха. Надявам се да ме разберете. Трябва да замина за Гвиана и ако изпусна самолета си, няма как да представя Фредерика Могерени на заседанието на фабрикам. Надявам се, че ще появете разбирания. По въпроса за ТПТИ, вчера участвах в заседанието на Комисията по международна търговия и в продължение на два часа обсъждахме трансатлантическото споразумение. Питате ме за личното ми мнение. Според мен темата все още е много противоречива, дори и тук в Европейски парламент. Според мен много ще зависи от способността ни да създадем един механизъм за извънно съдебно разрешаване на споровете между държавите и инвеститорите от ново поколение. За сега има предложения, които са в правилната насока. И аз имам голямо доверие в Европейския парламент, защото без парламента няма как да се приеме ТПТИ. Пък боите се водят от съвета и, и от комисията, всъщност най-вече от комисията. И становището на съвета, разбира се, е много важно, но ми се струва, че вие тук в Европейския парламент можете да кажете тежката си дума, в крайна сметка да приемете или отхвърлите споразумението. Между другото, може да се направи паралел с а, а, Съединените щати, където Обама създаде TPA, специалният орган за водене на търговски преговори, който може да вземе, който води преговорите, но в крайна сметка Конгреса взима решението. Разбирам, че тук в Европейския парламент 9 парламентарни комисии са работили по споразумението за набиране на най-добрият възможност, най-доброто решение. По въпроса се случи с Съединените щати, вчера беше постигнато споразумението по иранската ядрена програма и ми се струва, че това беше един от редките напоследък примери за преговори, в които участват Русия, Съединените щати и Европейския съюз и след 13 години на преговори в крайна сметка успяхме да постигнем едно много важно споразумение за мира по целия свят. По въпроса за Украина и Саакашвили, ами мисля, че президента на Украина ще даде отговор на този въпрос. В Тбилиси вероятно има известни съмнения, някои одобряват това назначение, други не. Същото въобще за Украина. Няма да се намесвам вътрешната политика на Украина. Решението беше взето от президента Порошенко и желая на всички региони в Украина, не само на Одеса, на късмет. По въпроса за Сребреница и Босна, ще се позволя само да ви кажа, че гледах по телевизията репортажите и както всички министри на външните работи преди няколко седмици се срещнах с министър-председателя Вуйчич мисля, че това е един човек, който знае в каква посока е поел. Неговото поведение в много отношения може да се смята за пример за подражание, защото той не се подаде на провокациите. Струва ми също така, че предложението, което направи пре, председателят Вучи да се срещне с представителите на Босна в Белград е много силно, силно послание. И ние също трябва да сме наясно в Европейския съюз, че ако искаме да приложим споразумението от 2003 година от Солун. Няма как да го направим без Сърбия. А, Сърбия, разбира се, трябва да положи усилия от своя страна и да продължи преговорите с партньорите от Прищина. Това е много важно, дори бих казал, отрешаващо значение по пътя на Сърбия към Европа. Що се отнася до Косово и Кипър, Относно Косово, споразумението за стабилиза... стабилизиране и асоциация все още не е подписано. Продължава да се работи по него и се надявам, че съвсем скоро ще приключим работа по него и се надявам това да се случи още по време на Люксембургското председателство. Относно Кипър бях поканен да посетя Кипър качеството си на представител на председателството ще обмисля тази възможност да посетя Южен Кипър, може би и Северен Кипър. Ще отговоря на тази покана, ще посетя страната с послания и за двете страни. Преди 10 години, както каза и Урмас, бяхме съвсем близо до споразумението, но за 10 години така и нищо не беше постигнато защо ми се струва, че вече е дошъл момента с усилия от страни на двете общности в Кипа. с усилия от страна на правителството на Кипър и управляващите в северната част да се постигне положително разрешение. Пак по въпроса за Украина, ако споменем борбата, която води Украина с корупцията, конституционните реформи, реформите на съдебната система. Не бива да забравяме все пак, че страната в момента е жертва на военен конфликт в голяма, в голяма част територията си. Това е нещо, което не бива да забравяме. И трябва да насърчаваме парламента в Киев, както и различните политически институции да полагат усилия, да вървят напред. Защото ако властите в Киев не го сторят, няма как Европа или някой друг да проведе реформите. Те самите трябва да проявят необходимата смелост за осъществяване на реформите. деня, който посетих Киев, знам, че беше постигнато споразумение с Международния валутен фонд. И също така знам, че международната помощ действително е, е необходима, за да излезе Украина от бедната, в която се намира в момента, но също така знаем, че ако ще стабилизираме Украина, няма как това да стане без пари, ще трябва действително да инвестираме по въпроса за Урмас, действително удоволствие ми достава да виждам бих ми си навършните работи тук, като Анна Фатика и Едуар тук сред вас. По анкетата, която поиска Урмас, и която спомена Урмас, мога само да кажа, че в понеделник министра на външните работи на Холандия беше в Нью Йорк Става въпрос за, една, за едно разследване, което се води от международен международна организация, ако не се лъжа, става въпрос за Международната асоция... организация по възхоплаването и се надявам разследването да доведе до резултати. Но от сега да се опитваме да предвидим какви ще бъдат резултатите, мисля, че това е път по който нямам право да поема. Знам, че холандските ни колеги искат да се намерят носещите отговорността. Това е разбираемо, това е очевидно, но на този етап не съм в позицията да изкажа мнение кой носи отговорност за тази ужасна трагедия. Но се надявам един ден истината да излезе наяве и се надявам институциите, които водят преследването, да постигнат успех. Въпросът за консулските служби, знаеш, че това е дискусия, която водим вече от 10 години. Лично аз смятам, че службата за външна дейност би трябвало да е в състояние да осигурява консулските услуги за европейските граждани навсякъде по света. Все още обаче има няколко пречки. Не знам дали някой ден ще успеем да ги преодолеем, но преди всичко проблема е в менталитета ако говорим за европейско гражданство, европейски граждани, би трябвало да можем да говорим и за една европейска служба за външна дейност, която да може да помага на европейските граждани, когато имат проблеми и се нуждаят от консулски услуги, то спешно. Да, Анна Фотига също ми зададе въпрос за Сърбия по принцип. Срещна се с е, министъра на, външ... на вътрешните работи по време на съвета ПВР. Казах му и той мисля, че го знае, както и министърът на външните работи, че Сърбия трябва в по-голяма степен да се доближи до международната позиция. Струва мисля, че в момента Сърбия спазва 260% и тук трябва да се работи за сериозен напредък. на въпроса на Едуар. Първо благодаря за милите думи. Аз съм оптимист. И въпреки всички проблеми е, на Балканите има и положителни признаци. Мисля, че диалогът между Прищина и Белград може да доведе до добри резултати може би не е незабавно, но това е възможно. И се надявам също така е инициативата, която беше започната в Босния Херцеговина от а, англичаните и германците, е инициатива, която в момента е в ръцете на Федерика Могерини, може да, да, да доведе до тласък в правилната посока, за да приемат най-накрая хората, живещи в Босния Херцеговина, че живеят в една държава, а не е, съставляват е, три общности, които съжителстват съседство. Затова и е предвидена тази среща в Сараево и се надявам тя да бъде полезна. Що се отнася до бивша Ярославска република Македония, мога само да ви поздравя за постигнатото. Благодаря и на комисаря Хан. Действително бяха много трудни преговорите, продължиха повече от 5 дни. Проблемът е, че по време на нашето председателство трябва да намерим някакъв начин да разговаряме с гърците, защото няма, не е допустимо да се даде статутът на държава кандидата на една страна, след което продължение 10 години да няма никакъв напредък. Казвам, че вината е на Угърция не искам да изказвам подобно мнение, но е ясно, че в Гърция положението в момента е много по-различно, колкото преди една седмица. Надявам се нещата да се подобрят в бъдеще. Полагат се усилия, обаче в страната, в Скопие и може би това е добра възможност да се опитаме да намерим някакво решение. Не можем да останем тази, не можем да изоставим тази държава. Не можем да извиним подобна, подобни нагласи към полицейска държава. Не казвам, че вината е на Европейския съюз, но може би ако ние бяхме настоявали по-добре и по-успешно за върховенство на закона в страната, щяхме да сме постигнали вече по-добри резултати но ви желая успех с инициативата. Надявам се да доведе положителни резултати. Благодаря, Жан. Благодаря за отговорите. Приятен път и се надявам скоро да ви видим отново. Und was ist das? Wie spät haben wir? Hm? Nein. Okay, Also, Framework Agreement Comprehensive Partnership and Cooperation between European Union and its Member States. Барбара Лохбила. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. рамко споразумение за сестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Виетнам. Там думата на докладчика ни госпожа Билер. Благодаря ви, господин председател. Говорим за споразумение за партньорство с Виетнам. Вече от 25 години Европейския съюз има дипломатически отношения с Виетнам. Споразумението беше подписано преди 3 години, но с в сила трябва всички парламенти на държавите членки и Европейския парламент да ратифицират това споразумение. А това, както знаете, е процес, който отнема между 3 и 5 години. А Виетнам от своя страна вече ратифицира споразумението в края на 2013 година. Затова и за тях, за тях е много трудно да си обяснят защо процеса отнема толкова дълго време тук в Европа. Всъщност, може би трябва да обмислим самият въпрос за продължителността на процеса на ратифициране и да го обсъдим с госпожа Могерини в контекста на доклада по външната политика и политиката на сигурност, тъй като този случай засяга не само Виетнам. Рамкото споразумение определя основата за отношенията ни с Виетнам. Освен това, от 2012 година започнаха преговори за споразумение за, склю... за сключване споразумение свободна търговия. По него работят колегите от Комисията по международна търговия. За разлика от споразумението за свободна търговия, споразумението за партньорство и сътрудничество предвижда клауза спазване правата на човека в член 1 и член 57 и се предвиждат мерки в случай на нарушаване на правата на човека. Много е важно да съществуват пряка връзка между двете споразумения и е много важно в споразумение свободна търговия да има клауза, която да препраща към рамковото споразумение и в частност към клаузата за защита на правата на човека. Ние като Европейски парламент може да се произнесем с за или против споразумението и аз предлагам ние да гласуваме за ратификацията. Това ще бъде важна стъпка в отношенията ни с Виетнам. Що се отнася до доклада, има, както знаете, ограничения в броя на думите, които мога да използвам при изготвянето му. Наложи се първоначалната ми версия да бъде е, съкратена на половина, затова някои важни въпроси се засягат съвсем набързо, а други изобщо се споменават с нетърпение очаквам възможността да, да, да изясня и довърша доклада си с вашият принос. Виетнама работи за постигане на целите на политиката за развитие с, чрез борба срещу бедността, подобряване на условията на труд, подобряване на социалната закрила. При след това правителството си дава сметка, че политиките за, политиката му за възстановяване води до последици, а именно засилване на неравенството между най-бедните и най-богатите в обществото. Затова и правителството също така също така се дава сметка, че трябва да се вземат мерки за опазване на околната среда, която беше силно а, замърсена от, чрез, чрез активното економическо възстановяване през последните десетилетия. Друг важен въпрос е свързан с социалните права, трудовото право, правото на асоцииране и синдикално представителство. Според някои от проучванията на международните непросени организации, Виетнам е на 175 пето място от 180 държави по отношение на тези свободи. Повечето работници изобщо нямат право на синдикално представяне. Все още е, също така се присъждат и изпълняват смъртни наказания. Под основата на рамковото споразумение трябва да започнем конкретен диалог, да с Виетнам с цел подобряване на правовата държава, доброто управление и защитата на правата на човека. Виетнам е член на съвета за правата на човека на ООН и от тази гледна точка страната би следвало да приложи на практика препоръките, които се правят в докладите на съвета, особено предвид реформите, които в момента се съществяват в Виетнам. А също за, за външна дейност може от своя страна значително да допринесе за този процес чрез създаването на система за жалби. Тази система може да се използва в случаите, когато при изпълнението на финансираните Европейски съюз програми се докладват случаи за нарушаване на правата на човека. Друг важен въпрос е положението в Китайско море. Надявам се да, по, да постигнем положителни резултати и очакваме с нетърпение при, приносът на колегите. Господин Преда. Живодре, euh, искам да благодаря на госпожа Лохбилер за изготвения от нея доклад. Много е важно да подкрепим ратифицирането на рамковото споразумение за състранно партньорство с Република Виетнам, за да може и двете страни да се възползват от прилагането му в най-кратки срокове. Нека не забравяме, че това е глобално споразумение, което определя и разширява взаимоотношенията между Европейския съюз и Виетнам, като покрива различни области, като економиката, търговията и инвестициите, но също така и енергетиката и сътрудничеството в областта на сигурността. Искам да посоча някои важни съставни части на това партньорство. На първо място необходимостта от прилагане на реформи, е, както правилно почерта госпожа Лох Билер в нейния доклад. Е, според член първи, е, принципа на демокрацията и правата на човека е основно положение. Все пак не бива да забравяме, е, че след економическия успех в страната, политическата система в Виетнам се основава на монопол на една единствена партия, без разделение на властите между изпълнителна, законодателна и съдебна власт. Така че е, да се говори за демокрация би било е, истина, наистина неуместно. Так, всяко поставяне под въпрос е, на властта на Комунистическата партия е, е жестоко наказано. Трябват е, реформи в съдебната система, преследват се религиозни мълцинства, включително и християнското мълцинство диалога върху правата на човека между Европейския съюз и Виетнам. Докладчика подчерта това. Ние трябва да използваме този диалог прагматично, въпреки всичко, взаимоотношенията между Европейския съюз и Виетнам съществуват от 25 години. Економическото партньорство е от зимна изгода в економическата и търговската сфера, особено по отношение на конкурентоспособността. В момента се обсъжда споразумение за свободна търговия, така че европейските предприятия имат приоритетен достъп до един развиващ се пазар. Е, е, това е един от най-динамичните пазари в света. Е, мерките, които са предприяти от вьетнамското правителство за насърчаване на чужестранните инвестиции, трябва да бъдат приветствани. Споразумението за партньорство и за свободна търговия са ключов елемент във връзките на Европейския съюз и АСЕОН. Трябва да се засили политическото сътрудничество е, с АСЕАН е, по борбата срещу тероризма и е, киберсигурността. Виетнам играе важна политика в регионалната геополитика, особено териториалните конфликти в Китайско море ние трябва отблизо да следим развитието на събитията, защото това е сериозна заплаха за международната търговия. Трябва да се намери мирно разрешение в съгласие с международната международното право. Трябва да подчертаем, че, Кита... Е, че Виетнам се чувства застрашен е, от е, териториалните аспирации на Китай и се обръща към съюзници, включително Съединените щати, за да се противопостави на тези е, възпирации и е, следващия конгрес до година на Комунистическата партия ще изиграе много важна роля за вътрешното и международното положение на страната. Сътрудничеството за партньорство с Виетнам дава възможност на Европейския съюз да засили своето влияние в Азия, да е, насърчава мира, правовата държава, правата на човека и морската сигурност и сигурността на корабоплаването. И накрая е, е, искам е, да продължим работата по доклада при близко сътрудничество с госпожа Лох Билер и с останалите докладчици. Благодаря много, господин председател. Grazie Presidente, anch'io sono d'accordo con... Господин Бетини, Господин председател, ние сме съгласни с общата насока на доклада. При подобен подход можем да приключим работата по доклада. Виетнам е сложна страна, която е постигнала значителни успехи е, Виетнам е направил стъпки в економическата област, но също така и като ниво на цивилизация. Не бива да забравяме, че страна с толкова тежко, толкова драматично минало, все пак прие конституция и е, то много прогресивна конституция. Е, ние знаем, че често в историята на Европа конституциите са оставали само на хартия, но, поне доколкото разбрах, е, според тази конституция, ръководителите на Виетнам искат е, принципите, свързани с основните права, да се приложат реално. Естествено, че остават още открити въпроси, Докладът ги подчертава. В доклада са посочени задължителни условия, за които настоява Европейския съюз, особено когато се подписват търговски споразумения когато определени страни не са постигнали определена степен на свободи и на спазване на правата на човека, ние имаме предвид, че това за нас са основни цели. Преговорите с тази страна вече почти приключват. Европейската комисия е, възнамеряваше да приключи работата до лятната вакансия и да се приеме споразумението до края на годината. Духа на доклада е да се ускори процеса. Все пак трябва да бием тревога. Трябва да бием тревога, както е направил и колежката докладчик – в заключение искам само да добавя, е, че трябва да бъдем много умерени в своите действия. Не става въпрос е, да е, пренебрегваме тези въпроси. Напротив, трябва да се отнасяме с Виетнам като с равни. Тези месеци се занимаваме и с Китай. Разглежда се статута на страната като е, пазарна економика. Занимаваме се и с Тюркменистан. И специално по опазването на околната среда, правата на човека. Според мен тези страни е, се намират в трудно, в сложно положение. Мисля, че е, техните ръководители е, не съзнават до край тези проблеми. По ясни причини Европейския съюз търси положително разрешение, приключването на преговорите по споразуменията, но трябва да работим умерено. Това е правилният подход без двоен стандарт. Благодаря. Uh, thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчицата по работата и по резолюцията, защото това е, е всеобхватен преглед на въпросите на правата на човека в Виетнам в момента. Страната е на фронтовата линия на международната търговия, но има безпокойство, че комунистическото правителство изостава в прилагането на ключови вътрешни реформи. Списъкът е дълъг, като например етнически малцинства, които са пренебрегнати или забравени от правителството на е, Комунистическата партия на Витнам или които изоставят, когато говорим за ограмотяване или посещение на училищата. Има доклади за това, че се забраняват използването на някои езици и е, заграбване на земя. По комунистическата конституция на Виетнам е, земята принадлежи на държавата. Да не забравяме въпроси, свързани с свобода на печата, на ендемична корупция на партията и на официални лица на всички нива. Независимо от това, обаче, трябва да настояваме правителството да се занимае с тези въпроси комунистическата партия не бива да предпоставя изходи и е, да предпоставя подписването на амбициозно споразумение е, за свободна търговия. Реформите трябва да дойдат отвътре, а не под натиска на Брюксел. Е, едно споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам трябва да даде нова власт на народа на Виетнам. Те самите да се изтръгнат сами от бедността, повече от каквото и да било друго. По-скоро това трябва да бъде споразумение да гарантира предсказуемост и стабилност, които са необходими за нашите инвеститори, да има равно третиране на публични и частни дружества, да се имат предвид е, нашите интереси, защото много работни места в Европейския съюз зависят от това. Трябва да се е, постигне важната глава за правила за происход на продуктите трябва да имаме предвид, е, че тези споразумения са част от цялостната стратегия, които ще доведат до благоденствието на гражданите, както на Европейския съюз, така и на Виетнам. Благодаря. Uh, uh, благодаря, госпожо председател. В началото искам да благодаря на докладчицата за проекто доклада. Искам да изразя своето задоволство за това, че се занимаваме с този въпрос предвид нарастващото значение за това да има добри взаимоотношения между Европейския съюз и Виетнам. Аз е, подкрепям работата по споразумение за свободна търговия. Аз мисля, че за Виетнам взаимоотношенията с Европейския съюз е ясен приоритет. Е, те е, са изправени пред много големи предизвикателства на економическия фронт и на политическия фронт. Е, е, е, бедността е намаляла, но все пак има важни въпроси във връзка с неравенството и предизвикателствата, свързани с работната ръка, с работната сила, която нараства с повече от 1 милион годишно. Глобалната рецесия очевидно се отрази върху Износа, където през 2014-2015 година е около 4%. Това е един от най-низките проценти на економически растеж в страната през последно време, а също така и в района на Азия. За Европейския съюз Виетнам е ключов партньор в Азия. Ясно е, че е, връзките между Европейския съюз и тази част на Тихоокеанския район се засилват. Тези връзки са от стратегическо значение за нас. Искам да кажа няколко неща върху проекто доклада. Аз подкрепям амбициозните цели на докладчицата по правата на човека. Аз смятам, че трябва да очертаем ясна перспектива, докъде искаме да стигнем, примерно след 5 години. Но трябва да преценим и как да подкрепяме Виетнам за устойчиво развитие и правилно управление. Важно, важно е. Само правейки това, ние ще постигнем е, тези конкретни стандарти и искам да подчертая категорично тази точка. Параграф четвърти как да се развива изграждането на капацитета на страната в публичната администрация и управлението на закона, параграф 21, е, целта за устойчиво развитие на енергетиката. Но трябва да се спрем основно на това, че трябва да е, се борим с е, корупцията, равенството между половете, околната среда, и е, ако е, се е, занимаем с тези въпроси, ще сме сигурни, че има възможност Виетнам да се занимае лично с тези въпроси, трябва да сме сигурни, че ще е, дадем и техническа помощ, а не просто да увеличим е, с е, 13% бюджета за помощ за страната. Така поне е написано. Трябва да направим нещо повече по въпроса за човешките права, за развитието и за развитието на енергетиката. Но трябва да има предвид, че когато правим това, комисията трябва да наблюдава осъществяемостта на програмите на Европейския съюз в Виетнам. Е, знам, че това е, засяга много важни страни. Трябва да преценим как отпускаме средства. Е, докладчицата прави правна връзка между два вида споразумения и може да предвиди суспендиране на споразумението за свободна търговия, ако не се спазва човешките права. Аз искам комисията да прецени как се отразява това споразумение за свободна търговия върху спазването на човешките права и това да се възложи на Европейския омбудсман. Искам да попитам комисията. Е, комисар Малстром до 30 юни или до 30 юли трябваше да изготви доклад. Ще бъде ли готов доклада? Знам, че той няма да бъде публично достояние, но ще бъде полезно да разполагаме с тази информация. И накрая искам да поставя ударението върху търговията с човешки същества. Знам, че други колеги говориха за това, това е голяма страна, където има много голям размер на търговия с човешки същества. Това за нас трябва да бъде приоритет. Да се занимаем с въпроса и да очакваме координиран отговор от държавите членки. С удоволствие ще е, работя за бъдеще с докладчетата. Благодаря ви. Председателя, госпожо Лох Билер, приканвам ви да бъдете съвсем кратка, защото ще чуем събитие, информация за събитията от Скопие. Ако обичате, бъдете кратка. Благодаря на всички съдокладчици. Искам да кажа, че аз намалих първия вариант на доклада си, защото има изисквания за неговата дължина. Очаквах да чуя вашите изменения, особено по незаконната търговия с човешки същества. Има мярка, която е предвидена в конвенция. Надяваме се тя да бъде прията още тази година. Господин uh, е, Кухан. No, no, it's five minutes gone. When we start, then it's over. Дискусията приключи, казва председател. Uh, yeah, please talk a little bit Perhaps, longer. No, no, if you... може би да поискаме мнението и на комисията. Чудесна идея, казва председателя. Good afternoon to everybody. Добър ден всички. Аз съм тук е, като, в качеството ми на представител на Генерална дирекция търговия. Има е, специал, специал, специално така се развиват преговорите по споразумението за свободна търговия. Моите колеги е, в момента са на последния, раут, последния рунд от преговорите в Ханой и после ще е, видим е, политическото становище. Отбелязах си всички коментари от докладчицата и докладчика в сянка, тъй като преговорите продължават. Аз не мога да потвърдя до 100%, че действително ще се постигне споразумение за свободна търговия. Сигурен съм, че ще има много разпоредби, които пряко или непряко ще са свързани с устойчивото развитие и с е, човешките права мога да ви кажа, че те ще бъдат на масата на преговорите с вьетнамските партньори. Първо, принципа за правова държава в преамбюла задължението на страните да спазва човешките права. Това е едното. Второ, аз чух призива за правна и институционална връзка между двете споразумения, да, е, ако и, и да има клауза за неизпълнение, т.е. да има мерки суспендиране на едно от споразуменията в случай на неспазване. спазване. Това е на масата на преговорите и се надяваме, е, че ще има институционална и правна връзка между двата вида споразумения. Е, имаше и искане за механизъм за независимо разглеждане на жалби има различни разпоредби, не само в главата за устойчиво развитие, но във всички глави за институции т.е. създаване на търговска търговия или друга, друг комитет по различните глави от споразумението, ще има разпоредби, които дават възможност на различните страни е, да е, подават жалби, особено във връзка с е, правата на човека. Това е свързано с устойчивото развитие. Две е, групи от съветници, едната във Виетнам, другата в Европейската комисия, т.е. общностите могат да, е, е, да подават жалби във връзка с спазването на човешките им права. Имаме и глава по прозрачността на споразумението за свободна търговия. Има разпоредби, които гарантират правото на коментар по общи разпоредби и страните трябва да взимат тези коментари под внимание. Тоест, когато се разработва законодателство, има друга регулаторна рамка, която дава възможност на страните да, е, да, да дават становища и тези комитети трябва да ги вземат под внимание. Когато различни общности имат причини за подаване на жалба, да има институционален механизъм за обработката. Колкото за преразглеждането и обжалването, право на решение възоснова на доказателства и предаване на архиви. Така че има разпоредби за прозрачност. Това е което се съдържа в е, споразумението за партньорство и сътрудничество. Има и други инструменти, чрез които искаме устойчивото развитие и човешките права да бъдат поставени в центъра на връзките ни с Виетнам. На 12 май госпожа Лох Билер участва в проява, която ние организирахме съвместно с различни генерални дирекции на Европейската комисия. Там се говореше за това как при двустранните отношения с Виетнам се настоява на устойчивото развитие на човешките права. И направихме едно резюме на всички препоръки с всички представители на гражданското общество. Това резюме е на веб страницата на Генерална дирекция търговия. В момента изработваме доклад и когато приключат преговорите, ще посочим е, точно е, кои споредби от споразумението за свободна търговия са посветени на устойчивото развитие и човешката права, как точно да се тълкуват и как да се прилагат те. И моите колеги от другите генерални дирекции в момента не са тук – но не бива да забравяме, че когато развиваме сътрудничество, доста пари е, са предназначени за устойчиво развитие и човешки права и за проекти по тях. И чрез е, засиления диалог, който водим по прилагането на споразумението за свободна търговия, искаме да има синергия между проекти за сътрудничество, техническа помощ, прилагане на споразумения за свободна търговия и как да се занимаем с безпокойствата по човешките права и устойчивото развитие. И сега съвсем накратко по оценката на спазването на човешките права. Това е изключително важно за всички нас. Искам само да ви напомня, че нашия комисар, комисар Малстром, е, когато говори пред комисията Инте на Европейския парламент, заяви категорично, че търговията трябва да се използва за насърчаване на е, едно ядро от ценности при двустранните ни връзки т.е. да има оценка на спазването на човешките права е, при всяка оценка на въздействието на търговските връзки с нашите партньори. Виетнам е специфичен случай, защото преговорите скоро трябва да приключат и както нашия комисар Малстром каза на 12 май, преговорите напредват, сигурно ще приключат съвсем скоро. Тоест, на настоящия етап няма да има оценка на въздействието, но ще го направим много бързо, след като приключат преговорите с една оценка експост. Там ще има оценка на въздействието. Благодаря. And, uh... Благодаря. Остават само няколко минути, защото господин Куко трябва да тръгне след няколко минути, но той ще ни каже малко повече информация за компромиса и споразумението, което нощеска бе постигнато. Мисля, че можем да започнем с разискването на тази тема. So, please begin and... Come in. Not every, but many. <laughs> Come. Kukan, start. Please. Okay, thank you. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. И така, това беше още един кръг от преговори, които започнаха преди няколко месеца, водени първо от трима членове на Европейския парламент – те се срещнаха с, а, с а, лидера на политическата партия на власт, Груевски и лидера на опозицията Зоран Заев. На 2 юни бе подписано споразумението с лидерите на четири политически партии. Това са най-големите политически партии в Македония. Заедно с партията на власт министър-председателя Груевски, лидера на опозицията, също така лидерите на албанската политическа партия. Едната е част от, от коалицията на власт. И всички тези четири партии подписаха споразумението, което съдържа най-важните въпроси, а именно предсрочните избори. Имаше съгласие такива избори да се проведат през април до година. А въпроса, по който не бе постигнато съгласие е как ще се организира правителството, за да подготви страната за изборите. И именно това беше въпроса, който обсъждахме вчера и днес в ранните часове на нощта. Сега не знам доколко да навлизам в подробности, но най-важният въпрос за партията на власт беше оставката на министър-председателя. Кога да подаде оставка министър-председателя и правителство, за да се формира временно правителство, което да подготви изборите? Според мен, най-важният въпрос за лидера на опозиционната партия Заев – беше установяването на позиция на специален прокурор, който да разследва подслушванията, нещо за което се говори от много време, и този прокурор, прокурор следва да удостовери тяхната автентичност или да вземе заключение, че те са били подправени. Това бяха най-трудните въпроси, но в крайна сметка беше възможно да създадем, да установим времевата рамка за това, защото беше, съглас... беше постигнато съгласие, че някои е, министерства ще преминат към опозицията, ще могат да се оглавят от опозицията, за да може тя да участва напълно в този процес. И също така имаше съгласие позицията на министър на вътрешните работи която е най-важна в процеса на подготовка на изборите, ще е, премине към опозицията, но трябва този пост да се заема от професионалист в тази област, който има професионален опит и технически опит в Министерство на вътрешните работи. Това лице ще бъде назначено от опозицията след консултации с партията на власт и този министр ще разполага с пълни компетенции на министър на вътрешните работи. другите временни министри или заместник министри, които ще оглавят, оглавят министрите, са министър на труда, финансите, замеделието и социалната грижа. Тези министри ще ръководят съответните министерства, но когато опозицията номинира заместник министър, партията на власт ще има възможност да, да назначи свои представители в това министерство, които да имат а, сериозни правомощия, включително право, правомощия на вето. Тоест, а, а когато министъра е назначен от а, партията на власт, от правителството, тогава а, същите такива правомощия ще бъдат дадени на представителя на Социалистическата партия. Много ще е важно да спазим сроковете и първата важна дата е 1 септември. Тогава опозицията ще се върне в парламента, за да присъства на разглеждането на всички важни въпроси, по които ще се вземе решение в парламента, защото без присъствието на опозицията няма да може да се извърши подготвителната работа. За нас ще е много важно да следим отблизо изпълнението на това споразумение, защото ако си спомняте, господин председател, с комисар Фюлер и, и тогава с участието на Ричард Хауит, който беше докладчик, успяха да помогнат на политическите партии в Македония да подпишат споразумението, в което да се избегне неучастието на опозиционната партия при подготвянето на изборите. И такова споразумение беше подписано, но така и не беше при, приложено на практика. Трябва да не повтаряме тази грешка, защото това би било сериозно ощетяващо за страната. По този, а, сега Македония наистина има възможност да върви напред към процеса за интеграция с Европейския съюз. Времето е важен фактор, защото през октомври месец комисията ще публикува доклада за напредъка. Също така членството на НАТО на страната е важно. Те все още чакат и смятам, че тази ситуация трябва да се използва, за да се постигне напредък по основния въпрос, а именно блокирането на напредъка на Македония по пътя на европейската интеграция към нейното членство в Европейския съюз. Трябва да положим усилия, за да преодолеем този основен проблем. Мисля, че господин председател, това са основните неща, които исках да споделя по отношение на подписаното споразумение. Uh, Благодаря. За мен е удоволствие да мога да работя заедно с Едуард Кукан. И като докладчик за групата на АЛД, трябва да кажа, че ние е, в продължение на 5 е, цели дни водихме преговори, което е доста, и целият екип беше изключително ефективен, за което им благодаря. Всички групи бяха много ефективни. Преди да навляза в конкретно въпросите за страната, трябва да кажа, че ние по-рано, господин Бог, е, говорихме по този въпрос и Съжалявам, че в началото на процеса не се обърнахме към вас, след като господин Хан ни помогна, поклани да участваме, но така или иначе оптимизирахме начина по който парламента може да участва в този вид дипломатически процеси. Това не се случва за първи път и аз смятам, че тук постигнахме нещо, което не беше лесно постижимо без участието на членове на парламента е, имаше е, официални преговори, но от тях не излезе нищо, след което Едуар е, проведе съвещание с партията на власт, която е част от семейството на НП и постигна съгласие по различни въпроси. Аз направих същото с гласната партия в опозиция, която е част от семейството на социалистите и демократите и смятам, че този подход беше ефикасен. Наистина на нас бе отдадена голяма заслуга за това и се надявам, господин Хан отново да иска да се ползва от помощта на е, депутати от Европарламента в сходни ситуации. Няма да допълвам казаното от Едуар. Мисля, че той е много правилно е, описа ситуацията, без да навлиза в всички подробности, защото трябва да се запази съответното ниво на поверителност – тъй като различните политически партии ни се довериха. Имам три основни точки обаче. Първо, става въпрос за страна с е, крехка демокрация, където има много малко доверие между основните политически партии и в частност партията на власт и опозицията. Това е много лошо за тяхната демокрация, както и за техните възможности за членство в Европейския съюз. И както Едуард много правилно каза, това е само две, след две години след разпадането на отношенията между двете. Така че трябва да знаем, че демокрацията в тази страна е изключително крехка. Има много други страни от региона, които рано или късно ще станат членове на, на Европейския съюз. Не искаме това да стане, но трябва да се ангажираме с тях, трябва да им обръщаме съответното внимание. Понякога трябва да сме и строги, защото това е наложително за този процес. Но хората в тази зала и в тази институция трябва да знаят колко крехка е демокрацията на тази страна, а и на някои от съседите й. Но ако се върнем назад в историята, когато избухна скандала с подслушванията, първоначално не исках да разглеждам тактиката на опозиционната партия за това селективно да публикува съответните документи, но като политическа тактика не исках да я подкрепя, но изглежда, че съдържанието на тези материали бяха толкова, беше толкова сериозно от гледна точка на корупцията и имаше сериозни опасения по отношение на свободата на медиите в тази страна, че бях убеден, тази изключителна тактика от страна на парламента бе обоснована. Разбира се, партията на власт не се съгласи с това, но трябва да кажа, че по съдържанието на записите е, то бе толкова сериозно, че могат да се направят е, някои изключения. Предполага се, че има 20 000 незаконни подслушвания в тази страна, които са на запис. За нас беше трудно да прочетем всички записи, за да знаем за това какви обвинения са публикувани, но Европейската комисия поръча на 18 правни експерта, включително и бивш генерален директор, да съставят доклад, който е наличен в интернет, който съставя каталоги, един каталог на различните записи. Ако някой се интересува от този скандал в Македония, ви приканвам да прочетете този доклад, защото той внася яснота в редица от сериозните политически въпроси в страната в този момент. И второто нещо, което искам да кажа, е, че това споразумение няма да се приложи, ако няма сериозна международна ангажираност от страна на всички участници. Ще е, е, говорим за този въпрос с посланиците на Европейския съюз в Скопие, че те трябва да продължат да участват, за да може да се гарантира, че всяка дума в споразумението се прилага на дело. Обсъждих този въпрос и с господин Хан. Следващата седмица бюрото или ще посети Скопие, може би дори още тази седмица, така че трябва да има действия и трябва да има външен натиск, за да може да се запазят демократичните норми. И в средносрочен и дългосрочен план Европа може да се наложи да упражни такъв един натиск. И последното нещо е, е свързано с въпроса, който зададох и на господин Аселборн по отношение на перспективата на Македония за членство в Европейския съюз. Господин Хан пое риска, който и господин Фюлер е, бе поел, а именно да има промяна в отношението на Гърция по този въпрос и тук съвета има своята роля. Всички ние познаваме пречките пред този въпрос – господин Хан спомена, че ситуацията в Атин може би дава възможност за промяна в положението до есента и също така представител на Съединените щати участваше по телефона в преговорите и активно участваше в това дипломатическо начинание. И е, той също така даде ясно да се разбере, че е, страната се е, предвижда напред към членство в НАТО. Всяка година, въпреки всички предизвикателства и опасения и пречки, които трябва да бъдат надмогнати в хода на преговорите, е, гласуваме по този въпрос, но е, пълното блокиране на членството на Македония е много сериозен фактор. Тук трябва да вземем предвид казаното от господин Хан по време на преговорите и трябва всички да положим усилия и е, трябва да отправим сериозно послание от наша страна днес. Благодаря. Кукан. Много накратко, господин председател, тъй като Ричард го спомена. Трябва да кажа, че следващата седмица още една делегация на Европейския парламент ще отиде в е, Скопие, е, водена от Роза Бетелей колегите е, Джамбаски и Станишев е, от групата на социалистите също ще участва в нея. И колегите в, съвмест... Е, в бюрото на съвместния комитет ще говорят с Комисията за стабилизиране и асоциация. И предвид новата ситуация, смятам, че трябва да се обсъжда, да се види как може да се използва този нов инструмент, за да се упражни контрол върху изпълнението на това споразумение. Благодаря. Има ли някой друг желаящ да вземе думата? Не виждам. В такъв случай, е, благодаря на Едуард, че се изказа. Надявам се, че ще продължи работата в тази насока. Надявам се и Албания след няколко години да върви по този път. И се надявам да се постигне напредък. И също така се надявам, че към парламента няма да бъдат отправени жалби от страна на изгубили изборите партии и няма да се налага да се връщаме в началото на процеса. Тук става въпрос за един компромис, но не, не бива да забравяме, че това не е конвенционалната процедура. И както казах, разпознавам какво се случва тук от редица избори, на които съм бил наблюдател лично, но не бива да подценяваме и постигнат тото от вас в посока по-добро разбиране на тази страна и се надявам, че постигнатото ще бъде устойчиво в дългосрочен план. Също така смятам, че ще бъде ясно, че когато се печелят избори, то тогава това е станало и трябва да се управлява държавата. Ако а, са загубени, то тогава те са загубени. И двете неща са валидни, независимо от това коя е политическата партия. Така че надявам се няма да навлезем в омагиосен кръг на разочарование от резултатите от изборите. Благодаря. Сега преминаваме към следващата тема. От Мисля, че господин Кукан и господин Хауит заслужават добре да си отпочинат. Желая ви наистина много приятна вакансия, тъй като със сигурност сте свършили доста работа през последните дни с колегата Вайгъл и комисаря Хан. И така остава ни Китай в дневния ред. Колегата Белдев ще ни каже няколко думи по тази тема. Ще ни представи всъщност своята позиция. Meneer de voorzitter, geachte collega's, het is voor mij inmiddels... Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, вече за трети път в нашата комисия изготвям доклад посветен на много важните отношения между Европейския съюз и Китай. За мен това е огромна чест, разбира се, но и огромна отговорност. И докато изготвях този проект доклад, се свързва с различни източници на политически и научни данни и предвид ограниченият брой думи, които мога да използвам в доклада си, трябваше да се огранича и в темите, които засегна доклада си, но с ваши усилия съм сигурна, че заедно ще обогатим моя доклад. по трябва да отбележим, че, отбраз... че тази година се отбелязва 40 годишната от дипломатичните отношения между Европейския съюз и Китай. И а, забелязваме, че в доклада си за пореден път, че имаме нужда от по-голяма единност в позицията на Европейския съюз по отношение на Китай, когато това е възможно, разбира се. Вярно е, че а, имаме и своите партньорски, а, извинете, своите приоритети в по отношение на партньорство с Китай, което е задължително. И знам, че генералният, че върховен представител за външната политика ще, поставя, ще представи стратегически документ за отношенията с Китай в пресесента, което е много важно. В главата постоянно на вътрешната политика представяме една двойна през... позиция по отношение на политиката на президента Си Цзинпин. Тази политика изглежда много привлекателна във външно измерение, но във вътрешно измерение е явно, че политиката му по никакъв начин не зачита правата на гражданите на Китай. В проекта доклада си споменавам борбата срещу корупцията, последиците от социално-економическо отношение на политиката на едното дете в Китай, потрясаващото положение с а, околната среда, както и заплахата, която представлява Пекин в някои от провинциите, особено в Ксинян по отношение на мълчеството, което живее там. И така тя се превръща в една свръхсила, която започва да злоупотребява със своята позиция. И а, смятам, че стратегията на Европейския съюз по отношение на Китай трябва да се впише в по една по-цялостна стратегия за региона на Азия защото понякога политиката на Китай в региона има притеснителни последици, включително и засягащи интересите на Европейския съюз. Да вземем за пример новата стратегия за развитие на военната флота на Китай. Очевидно, че, позиции, че отношението на Китай и подкрепът, който каза на Москва в конфликта с Украина. Всички това са важни елементи, които не бива да пренебрегваме. Трябва също така да поставим и важния въпрос за ядрената, ядреният арсенал на Китай. А Съединените щати играят много важна роля в региона като дипломатически контрапункт. Главата за правата на човека също е много ясна. Има много ясно разминаване между стремежите на думи на Китай да защита правата на човека и реалното поведение на властта, което е много по-различно. Всъщност, по поведението на китайското правителство е напълно неприемливо и в частност преследването на активистите за правата на човека. Разрешете да споменаваме свободата на е, вероисповедание и другите основни свободи в страната. Не, като сме обсъждали всички тези теми. Съм убеден, че ще ги обсъдим отново с помощта на проекто предложението, което вие ще направите. Редицата посещения, които направих в Тайван, ме убедиха колко важна и е ролята на Тайван в външна политика и в различните отношения с Китай, за това не бива да подценяваме ролята на Тайван. Благодаря, господин председател, скъпи докладчи в сянка. С удоволствие очаквам коментарите и приноса ви. Ще продължавам да работя по този доклад. Ще продължавам отблизо да следим развитието на положението в Китай, защото там обстановката наистина е много динамична, но това от своя страна е свързано с голяма отговорност от наша страна, тъй като ние трябва да бъдем в и отговорни на това динамично развитие. Надявам също така да мога да се възползвам от вашите огромни познания в, е, по досието. Благодаря ви, господин да има думата. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред ще ви представя позицията на колегата Антонио Лопес, нашият докладчик в Сянка, който за съжаление не може да присъства на заседанието ни днес. Той е подготвил текст на английски който ще ви прочита. Докладчик в сянка, благодаря на господин Белтер да смята, че някой просто доклад е добра основа за по-нататъчната ни работа. Ще внесе редица изменения по отделните точки на доклада. В някои случаи се опитва да смекчи редакцията на някои от параграфите в последните теми. Първо, статията от последната среща с равнище на Европейския съюз и Китай, който се точи върху прилагането на стратегията за трудничество с Китай до 2020 година, доведе до съгласие между двете страни, че трябва да се засили двустранното им сътрудничество и също така да се засили международното измерение на стратегическото партньорство. На второ място. Преговорите за споразумение за инвестиции в момента са много важни. Докладчика всяка наясно, е че това не попада в мощата на Комисия по външни измерения, но тези първо са толкова важни, че те да решат да само економическите търговски аспекти. Трето място по отношение на положението в Китайско море, провокациите от всички страни само влушават съществуващото вече напрежение. Трябва, по, трябва да има по-стабилен диалог в контекста на механизма за решаване на спора. над половината от международните търговски флоти преминават през този регион, както една трета от международното морско движение по принцип. Кочи Осянка също така подчертава колко е важно да има цялостен подход за целия регион на Юго-Источна Азия. Партньорството с Китай е особено важно, но също така е важно да се уточнят препратките в член 10 да се говори за е, разглеждане на отношенията в Китай в трансатлантически контекст, край на цитата. Не, не сме чували да спираме доклада, но трябва да се гледа на Китай като на партньор, а не в контекста на антагонизъм. А според него също така не се споменава достатъчно експлицитно проблема с киберпрестъпността. мерките за контрол над интернет и неговото влияние в други страни трябва да се наблюдават. Беше, изваден, беше внесен скоро първи път закон в Китай, е посветен на киберпостъпността и трябва внимателно да обсъдим неговото развитие. Споменава се главата за положението с правата на човека. Може би трябва да се доизчисти редакцията на член 17 Очакваме с нетърпение посещението на специалният представител на Европейския съюз за правата на човека Ламбетнидис в Китай. Се надяваме това да помогне за подобряване на положението с правата на човека в страната. В заключение ще има две срещи високо равнище преди края на годината, конференцията в Париж по изменението в климата и а, програмата за развитие след 2015 година, която ще бъде разгледана на Генералната асамблея на ООН. Това са две международни конференции, които ще дадат възможност на Китай да подчертае своята позиция на световно равнище. А от своя име, господин председател, с ваше позволение ще кажа няколко думи за Тибет, тъй като, както прочетохме преди няколко а, дни, един тибетски монах е загинал в а, затвора в Китай. Той беше осъден през 2002 година 20 години затвор. Европейския съюз нееднократно е призовавал за неговото освобождаване има над 140 случаи на самозапалвания в Тибет от 2009 година само което показва колко много се влушава положението в страната. Ето защо искам още веднъж да подчертая трудното положение, в което се намират се намира Тибет в момента. Не бива да пренебрегваме положението в Тибет. Например, трябва, напротив, трябва да го включим в всички аспекти на отношенията ни с Китай, особено преди факта, че Китай очевидно отстоява позицията си и, очаква вся... и отказва всякакъв диалог с Далай Лама. Смятам, че диалогът е възможен. Припомням, че последният етап на преговорите беше през 2010 година и от тогава няма никакъв напредък. Ето защо смятам, че Европейския парламент би следвало да призове за подновяване на преговорите. По този начин тибетците ще имат възможността да изразят свободно своята воля. Благодаря, господин председател. Йолайнен има думата. На свой ред искам да благодаря на господин Белдер за новия проект доклад върху Китай. Е, Благодаря му за това, че вече е, е събрал докладчиците в сянка е, с цел сближаване на позициите. В неделя тръгваме на посещение за Китай, за да отидем в Пекин и в Шанхай. Въпросите, е, които обсъждаме в момента, ще бъдат засегнати и по време на нашето посещение. Очакваме доклада Могерини тази есен по новата стратегия е, спрямо Китай. Нашия доклад е, трябва да посочи пътя, по който да тръгне нашата парламентарна комисия. Радвам се, че е, стратегическото партньорство е на първо място, първа глава. По-добре е да започнем с вътрешното положение. Е, отношенията ни съзряват. Е, както каза господин председателя, през последните 40 години Китай се превърна в световна сила, на която много важен партньор на международната сцена ние е, имаме много важни общи въпроси. Световното управление, мира, е, разрешението на конфликтите, имам предвид е, Иран. Надявам се това да се отнася и за Сирия. Китай трябва да изиграе своята роля. Говорихме и за околната среда. Чух, че Китай иска да създаде свой собствен фонд. Има фонд за зелен климат в ООН. За това трябва да се запитаме защо Китай иска да създава отделни собствени институции, вместо да се приобщи към съществуващите вече международни институции. До каква степен можем да обсъждаме економически въпроси. Разбира се, че трябва да ги обсъждаме. Инвестициите, статута на пазарна економика, въпроса за участието на Китай в международните финансови институции – всички тези въпроси трябва да бъдат отразени в е, доклада. Колкото до е, китайската вътрешна политика, е, ние сме обезпокоени от вълната от репресии, която се наблюдава в момента. Е, е закона за неправителствените организации, закона за сигурността, която покрива която покрива много широко поле. Е, цялото поле на обществото. Правовата държава, както спрямо предприятията, така и спрямо гражданите, трябва да говорим за всичко това, трябва да не се страхуваме да говорим по всички тези въпроси. Връщам се е, е, е с една точка назад. Конфликта в южната част на Китайско море трябва да намери политическо, а не военно решение Китай трябва да извърши конструктивен принос и е, по въпроса за Северна Корея. Трябва да е, видим и е, как точно се развива партньорството между Китай и Русия ние не можем да забраним на Китай да сътрудничи с Русия, но можем да си зададем въпроса дали това става срещу нас. Въпроса и е за вероисповеданията. Християните, но не само християните, са под натиск. Цензурата в интернет – чуждестранните неправителствени организации, но също така и китайските неправителствени организации са изправени пред е, препятствия. Тибет, където все още има репресии, взаимоотношенията с Тайван, трябва да отдадем дължимото на развитието на отношенията, но можем само да съжаляваме, че се е, е, втвърдиха законите против е, преотстъпването на Китай на Тайван. Китай не се отказва от използването на военни цели. Има и още една точка, връзките между изпълнителна и законодателна власт, може би до 2-3 години може да възникне конфликт и трябва да се търси компромис и по този въпрос. Аз ще предложа изменения, а тона, който трябва да приемем, трябва да бъде възможно най-обективен. Да избягваме всякаква форма на субективност. Трябва да преценим как ще се развиват отношенията с Китай до 2020 година. Господин Байлен, накратко. Ние знаем, че Бан Белдер е направил качествен проект доклад. Искам само да кажа, че трябва да се съсредоточим в по-голяма степен върху търговията. Говорим за търговия, но ни трябва силни търговски взаимоотношения с Китай, макар и това да не е демокрация. Аз не наричам Китай демокрация, дори не и новосъздаваща се демокрация. Но тъй като отношенията ни с Русия са под стрес, нека да погледнем към Китай. Както каза американския президент преди няколко дни, да се обърнем към търговията, но трябва да имаме предвид също така и стандартите, да се хармонизират положително, да имаме предвид всякакви международни политически и економически разпоредби. Искам да се спра на две неща в по-голяма степен. Първо Хонг-Конг. Хонг-Конг е автономен област, както знаете, но хората не могат да се изберат ръководители на изпълнителната власт. Китай Китай иска да им изпрати кандидати. От Китай искам да кажа, че е, е, народа на Хонг-Конг трябва да може да гласува за тях отношенията с Тайван. Е, ние трябва да подкрепяме статуквото защото е, Китай е, гледа на Тайван е, като бунтовна провинция. Това не е нашето мнение. Статуквото трябва да се съхрани, трябва да има прагматични решения по всички въпроси, които е, е, са извън търговията. Това е. Докладът е положителен по търговията и економическите връзки. Нека да видим как почнем да сътрудничим по високите технологии защото те, е, те, те, те преминават от голямо количество към много интересни високи технологии. Нека да видим как можем да работим заедно. Благодаря ви. Председателя. господин сега с помощта на американците ние искаме е, да упражним натиск върху Китай. Нека с помощта на Съединените щати е, да упражним е, натиски върху Русия. И какъв е резултата? Съюз между Русия и Китай. Вие искате ли... Кой иска, кой иска да ги, да, да ги смесва? Милан Мон. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo creo que este informe es o se refiere a un tema de máxima importancia, las relaciones con. Господин Милан Мон, въпросът е изключително важен. Въпросът засяга взаимоотношенията с Китай. Темата е изключително важна през последните години. Е, но мисля, че, доклад, че в доклада има прекалено много защитни позиции, има сдържаност, няма достатъчно силни амбиции. Трябва тези заотношения да бъдат е, разгледани в по-положителен дух. Бих развил е, в много по-голяма степен първите три параграфа. Споразумението за стратегическо партньорство. Тук трябва да има повече съдържание – по параграф 3 не трябва да се спираме е, до научната и развойна дейност. Е, трябва да отидем много по-далеч. Споразумение за инвестиции. Китай е един много важен партньор в многополюсния свят, в съвременния многополюсен свят, така че е, е е, мисля, че в доклада няма достатъчно амбиция, няма положителна амбиция. Е, там е, се появява средна класа. Трябва да наблегнем и на положителните страни. Това е много много, важни, много важно развитие търпи Китай от 90-та е, година насам. Нека нашите амбиции да бъдат по-положителни. Стратегията ни спрямо Китай. Ние сме 28 страни. Китай има огромно население. Светът е многополюсен Европейския съюз трябва да бъде партньор. Имаме чудесни отношения с Съединените щати, но също така и с Китай. Можем да се координираме, примерно и с Съединените щати, но не можем да зависим от Съединените щати в взаимоотношенията ни с Китай. Това е което ми идва на ум. Докладът е изключително важен и парламента трябва да бъде на нивото на тематиката. Господин Буштинаро. Благодаря, господин председател. Искам в самото начало да заявя, че съм много близък е, до казаното от е, е, Уилям Мон от Народната партия, защото всъщност ние искаме, ако искаме да имаме конкретни отношения с Китай, доклада трябва да дава балансирана преценка, да бъде честен, но първо и основно – трябва да бъде прагматичен. Тоест Европейски съюз да разработи по-правилно своята стратегия спрямо Китай и да се възползва от тези важни стратегически взаимоотношения. По моето скромно мнение, какво липсва? Първо, околната среда. Е, ние казваме, че имало проблеми. Обаче, господин Белдер, в доклад от London School of Economics, не е от социалист, от Лорд Стърлинг, от високо уважаван учен, в техния доклад се посочва, че напредъка постигнат в Китай в околната среда е забележителен и резултатите надминават е, обещанията, които са направили. London School of Economics – не можем да го пренебрегваме. Взаимоотношенията между Китай и Европейския съюз преди две седмици в Брюксел за първ път Европейския съюз и Китай е, поемат общи ангажименти по конференцията по промените в климата в Париж. За пръв път Китай поема задължителни ангажименти за околната среда. Е, защо пропускате това? Толкова е важно за нашата политика. Европейския съюз и Китай изразяват желанието си да се постигне е, резултат на Международната конференция по развитието в Адис Абеба. Това е важно ли е за Европейския съюз и за глобалните му цели? Разбира се, трябва ли да го споменем? Да, също така трябва. И освен това, е, ролята на Европейския съюз в Международния валутен фонд – и е, ролята на Китай е в Международния валутен фонд. Обаче тази година делегацията на Международния валутен фонд е, каза в Китай, че иска валутата на Китай да бъде част от валутите обхванати от Международния валутен фонд. Това променя фактите. Трябва ли да се подчертае в доклада? Това е, е, абсолютно относимо. Колкото до двустранното споразумение, трябва да посочим какво искаме да постигнем с двустранното споразумение за инвестиции, но и да посочим кои са червените линии, които не трябва да се прекрачват. как, как да работим след като резолюция гласува своята резолюция. Е, ти тип, така че е, рано или късно Китай ще се присъедини към това споразумение, Съединените щати ще се присъединят към Азиатската банка за развитие. И това също е важно. И това също е важно да се подчертая доклада. И накрая аз мисля, че трябва да отразим резултата от среща на държавните глави в нашия доклад, за да бъдем на нивото на нашите мисия в е, е, Пекин. Господин Бетини. Бетини? Бриисимо, перке... Господин Бетини, съвсем накратко, защото времето тече, имам е, общи съображения. Е, имам предвид какво казаха колегите. Две неща. Е, първо, е, по Тибет. Мисля, че много сме хладни, така много сме умерени и трябва да бъдем по-категорични. Да, имаме предвид какво сме написали за Виетнам и как в този документ а, можем да преценим как Китай постига напредък, Китай е по пътя на пазарната економика, но в момента не знам дали е така. Темата е важна. Half a, Половин минута. Половин минута. Половин минута. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich, ich mache es kurz. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък и няма да повтарям вече на казаното. Докладът не е изчерпателен, защото не говорим достатъчно от е, общите предизвикателства. Е, Преждоговорящите вече споменаха някои от е, недостатъчно обхванатите области. Смятам, че трябва да се постави по-силен акцент върху стратегическото партньорство или по-специално стратегическата връзка с тази страна. В кои области задължително трябва да работим съвместно? Това е, е милиард и 3 милиона и 300 милиона население. Има въпроси свързани с природните ресурси, с наличието на храна, с много други въпроси. Какво се случва в Китай има пряко въздействие върху Европейския съюз, а и върху нашето бъдещо партньорство с Китай и възможността за сътрудничество с държавите членки. Така че смятам, че трябва нашия подход да се приложи от друг ъгъл. За мен Китай действително е стратегически партньор. Господин Брок, господин Лайнен е, спомена за по-мекия подход. Той ще направи предложение със своите изменения. Очаквам да ги видя с нетърпение. Ще е интересно да ги видим и да видим какво може да се постигне. Единственото нещо, което исках да попитам докладчика е дали можем да включим още един елемент и то това е фондовата борса. Какво се случва там в момента? Китай определено е пазарна економика, но ако навлезем в дребните подробности на економиката, трябва да видим какво се случва там, политиките за сигурност, за отбрана, всичко това се изразява в една обща стратегия. Как стоят нещата със свободната економика? Не това имахме предвид, когато го говорихме и смятам, че тук съществува напрежение в системата. Не знам дали господин Белдер може да сподели нещо по този въпрос преди да се гласува по доклада. Господин Белдер, давам ви думата за заключителни бележки. Ще ви помоля да бъдете кратък, тъй като госпожа Могерини вече пристигна. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашето предложение. По финансовите и економическите въпроси. Да, това наистина е много важно, но този въпрос остана на страна поради припокриването на областите с комисията Инта. Благодаря ви за предложението и за размяната на мнения. Отбелязах нещо. Колегата господин Баснярос си тръгна вече, но се изненадах, че е, Лондон School of Economics твърди, че знае по-добре от е, китайските университети какъв е китайския климат. Това е нещо ново. По доклада Европейски съюз и Китай ще е интересно да видим какво е мнението на китайците, които често критикуват средата. Смятам, че тук има липсва на баланс, защото е важно да видим каква е тяхната перспектива по, техните, по въпросите свързаните с тях и по въпросите за Европейския съюз. Ще постигнем напредък по този въпрос. Благодаря ви и очаквам измененията. Herzlichen Dank. Колеги Билдер, да mich sehr... Благодаря, господин Белдер. Благодаря. Желая ви успех. Желая приятна вакансия. Следващото ни заседание ще е на 31 август. Пожелавам ви да дойдете тук освежени след вакансиите. И ще очаквам вашите предложения.